думата. Okay, uh, welcome colleagues and uh, thank you to my co-chair, Mrs. Grassley. Добър ден, добре дошли, колеги. Благодаря и на съпредседателката госпожа Гресли. Както вече се каза, тази специална мисия, командировка беше в резултат на убийството на Ян Козяк, следващия журналист, шестимата членове, които участвах, се запознаха с положението на място. Делегацията се срещна с голям брой представители на правителството, на правоохранителните органи, както и неправителствени организации, журналисти и протестиращи. Гледна точка на основните права това от нашата комисия искам да ви запозная с някои от основните констатации. Съвсем накратко, защото знам, че колеги искат да се изказват. Първо редица участници, е, хора с които се срещахме, споделиха, че има много ниско доверие в институциите. Именно това бе очертано като ключов проблем достъп до правосъдие, наказателно преследване, както и съществуващото законодателство, което в някои случаи може би опоручава независимостта на наказателното преследване на прокуратурата. Проблеми са свързани с корупцията, с независимостта, с независимия, разследващ, независимата разследваща журналистика, намеса на мафията и организирана престъпност. Няколко от събеседниците ни споменаха това. Също така, е, разгледахме и с е, сътрудничеството между словашките агенции и международните и въпросът е, за, за сътрудничеството с е, Европол. От гледна точка на Либа говори основно, но госпожа Греслер по-специално ще ви запознае с това как стоят нещата от гледна точка на комисията КОМТ по бюджетен контрол. Но това бяха основните е, въпроси за нас, е, основните области на интерес. Благодаря ви. От гледна точка на комисията по бюджетен контрол трябва да кажа, че ем, бяхме изправени пред много обвинения от страна на гражданското общество за това, че е, липсва ам, липсват разследвания на случаите на корупция в страната, че има връзка между италианската мафия с структури в Словакия. Питахме се какво е знал този журналист, какво му е коствало живота. Последният му материал е свързан с земеделските фондове и за това, че имало връзка с италианската мафия Трагета не можем подробно, да не можем подробно да изложим всички факти тук. Радваме се, че тук има представител на комисията, който може да даде допълнителна информация. Той е представител на ГД Земеделие. Словакия по принцип не беше в фокуса на нашето внимание. Знаем, че има наредности, но те винаги са били докладвани. Винаги сме работили съвместно с словашките органи. Сътрудничеството беше надежно. Нямахме причина до сега да се съмняваме в нещо. Относно структурните фондове също имаше някакви наредности, които бяха докладвани, но те ни бяха известни, както и по отношение на преките плащания. При директните плащания а, нивото на грешки е над 2%, малко над средното ниво, но нямаше някакви неща, които да са ни направили сериозно впечатление. За нас беше важно това посещение и ам, смятам, че а, източна Словакия и Словакия като цяло ще ни занимава доста и в бъдеще. Ние трябва да... Ние не сме забелязали да са някакви проблеми в Словакия. Смятам, че много колеги искат да вземат думата. Ще им дам думата преди комисията да вземе думата. Сега искам да помоля представител на ГД селско стопанство да ни каже как стоят нещата с преките плащания, с средствата отпускани за земеделски дейности и така нататък. Колегата Мецела поиска думата, значи вие имате думата първа. You, Благодаря, госпожо председател. Аз мога да изчакам. По-нататък ще взема думата връзка с доклада. Да, няколко души поискаха да се изкажат, така че след като свършим, приключим с увода, тогава. First or... We hear from the members first. Yes, I thought members first and then... Okay. Uh, първо депутатите и след това комисията. Госпожа Мецол има думата сега. Благодаря. Мисля, че доклада ще отправи едно силно политическо послание, а именно, че Европейския парламент винаги ще защитава свободните мени и журналистите. Екзекуцията на журналисти подрива демокрацията навсякъде и ние не можем да, да си затваряме очите бездействаме, защото и други държави е, членки ще бъдат поразени от същата токсичност. Ние трябва да продължим да работим, да настояваме държавите членки и техните правителства да, да свършат това, което трябва да свършат. Знаем какво стана в а, Малта преди само а, 6 месеца. Наш водещ разследва журналист бе убит. Тя се занимаваше със същ, същото, с което и, и словашкия колега. А именно изкарване наяве на връзките между мръсни пари и корумпирани политици. Всички ние в Либе настояваме да се гарантира защитата на медиите, което е гарант за демокрацията. А, ние сме е, се застъпали за това и на други континенти, трябва да го направим и тук. Също трябва да продължаваме е, да се борим с фалшивите новини и дезинформацията онлайн защото все повече е, е, виждаме резултатите от професионалните фабрики за тролове на държавите членки не правят достатъчно, за да разкрият тази дейност. Госпожа Бенова. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите, които участваха в посещението в Словакия. Благодарим за техния професионален принос. Срещнахме там срещнахме хора, които ни информираха надлежно за ситуацията. Днес ще ви информирам за промените в Словакия, какво се промени след вашето посещение. Искам да информирам колегите за следното. На 12 март вътрешния министр, господин Калиняк, си подаде оставката на 14 март. Робърт Фицо си подаде оставката в качеството се на премиер. Падна и цялото правителство. Президентът на, правителство, на президентът на републиката опълномощи господин Пелегрини да се заема с формирането на новото правителство. Имаше и други промени, които настъпиха. Изпратила съм ви резюме, свързано с промените в Словакия. Искам да ви информирам за следното. Днес, се среш... Днес говорих с вътрешния министр и той е готов да предложи нов закон. И с това предложение е свързано назначаването на ръководителите на, на ръководителя на полицията посредством Европа Пол е подадено искане да се обучи екип, така че да може да се разследва този случай, свързан с двойното убийство в Словакия. От миналата седмица в парламента в Словакия тече представянето на новото правителство и ако то бъде подкрепено, то новият а, премьер на Словакия ще се иска да се срещне с а, депутати в Европейския парламент и иска да започне проверка не само, що се отнася до земеделските фондове, ами той иска да се обсъдят въпроси, с, свързани с МФР. По какъв начин ще функционира ОСП в бъдеще в Европейския съюз, така че да не се стига до такива злоупотреби. Словашката република не е единствената страна, в която има подобни подозрения. Искам още веднъж да посоча, че много съжалявам за убийството на тези двама млади души, на Ян Кушияк и Мартина Куснирова. Благодаря ви, че бяхте в Словакия и искам да ви уверя, че всички мерки ще бъдат предприяти, така че скоро ам, това двойно убийство да бъде разкрито. Новото правителство на Словакия изрази ясното, ясната си подкрепа, ам, що се отнася до европейските ценности и е, в бъдещата си работа новото правителство ще се ам, придържа към тях. Господин Явор. Благодаря като член на делегацията, която посети Словакия, трябва да кажа, че най-важното за нас е да, да, да има абсолютно независимо разследване по обвиненията, разследването на, на а, това е трагично двойно убийство. Ам, словашките органи трябва да проведат това разследване. Мисля, че са предприяти е, необходимите стъпки на европейско ниво, за да се следи хода на следствието. Но има и полуки, които трябва да се извлечем. Първо, мисля, че това дело, това, този казус, всъщност, който не е първи в Европейския съюз, е, трябва да да се съсредоточи повече вниманието ни а, върху свободата на мени, медиите и разследващата журналистика и опасната им работа в Европейския съюз. А, също на европейско ниво мисля, че трябва да подобрим защитата на разследващите журналисти, а, като се създадат по-строги общоевропейски правила, така че максимално скоро да, да се гарантира а, такава защита. Това се готви от страна на комисията, но трябва да се ускори. М също трябва да помислим за създаването на схема за финансова подкрепа на, на независимите медии. Това е нещо, по което се водят дебати в комисията. Конферен... Председателския съвет а, реши да се учреди Европейска награда за а, разследваща журналистика и трябва да, да приканим председателския съвет да, да по-бързо да пристъпи към това. По въпроса за корупцията, пак трябва да окажем натиск върху словашките компетентни органи а, да разследват всички а, обвинения и твърдения за злоупотреби с ескостопанските фондове в Словакия вече се водят някои разследвания. Това е важна стъпка. Надявам се да видя и това ще го предложа, го предлагам на комисията да сезираме сметната палата, която да, да провери системно сълскостопанските плащания, да, т.е. по-обща проверка на земеделските плащания в Словакия. Така. Също трябва да проверим дали контролните механизми на европейско ниво в комисията са достатъчно достатъчни, дали са достатъчно дали успяват да за засекат случай на злопотреба. Естествено, че Словакия не е единствената страна, където има злопотреби. Има други държави членки, където има сериозни проблеми. И Накрая също бих искал да предложа да продължим работата си. Необходима ни е допълнителна информация от словашките органи, както и от европейските. Така че предлагам да се проведе последваща втора мисия на комисии Либе и Конт по-нататък тази година, за да преценим какъв е напредък по тези, по тези проблеми, които сме установили при първата мисия, първата командировка. Благодаря. Госпожа Гомес. Но моля накратко, за накратко да се изказвате. Аз подкрепям колегите, които са участвали в посещението. Съгласна съм, че беше необходимо да се проведе това пътуване, това посещение не само защото съм журналист, трябва да се изкажа, защото виждам паралели между това, което стана в Малта, убийството на друг журналист. имах привилегията да водя мисията там. Виждам, че двете мисии да могат да се свържат и да се обобщат. Една от, една от допирните точки е това, че трябва да се гарантира а, а, независимото следствие. А, понякога националните органи не са в състояние да осигурят това. Трябва да, трябва да настояваме а, националните органи, когато а, искат помощ от а, нас, от Европол, това е добре, но Европол трябва не само да помага, а, а да води заедно с националните органи а, разследването, защото в малко какво става, просто не се води а, никакво разследване в крайна сметка. М има и сериозни разследвания, свързани с панамските доклади, например, където корупцията спира надежното разследване. Така че да, мисля, че е необходимо Европол да активно да участва в това разследване и да го води редом с националните органи. Когато има реален програм, проблем, който съществува, понеже комисията си затваря очите. А, отрича пред себе си проблемите, с корупционните проблеми. Казано бе казано, че а, това не е казал за Олаф. Ми не имало е преди а, случай а, за Олаф. Бивш комисар Джон Дали, европейски комисар, не трябваше да подаде оставка, прибра си се в Малта. До сега никакви обвинения няма срещу него. Правителството а, го, а, просто го защити. Отвори чадър над него, като го направи съветъл, а, съветник на, на министър-председателя. Комисията която отговаря за изготвянето на антикорупционния доклад, трябва да бъде много по-активна, по-дейна и по-ефективна при такива случаи. Благодаря. А, моля да говорим за Словакия. По въпроса за Европал, а също така в Либе вече сме казали на Европол, че предлагаме съвместни екипи за съвместни разследвания. Така че, да, и те може би ще поискат това. Това вече е факт. Комисията ви, госпожа Грасли. Благодаря. Господа Бисен от АГД е, селско, стопанство е тук. След това ще си скаже представите на ГД Правосъдие и ГД Вътрешни работи. Моля, имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Аз съм Маргарет Ецен, аз съм от ГД Земеделие, от отдела, който се занимава с одита. Много внимателно прочетох доклада ви и смятам, че на много места се споменават проблеми, свързани с земеделските фондове не открих някаква специфична информация, която да ни а, помогне да разберем какво точно се случва. Относно преките плащания има проблем с собствеността на земята и субсидии са плащани за площи, които са собственост на някой друг, различен от бенефициера. Няма информация която наистина да потвърждава, че директните плащания може да не са били отпуснати правомерно. Има и други въпроси, свързани с преките плащания в Словакия. С управлението и контрола не открих информация за някакви проблеми относно собствеността или притежаването на други юридическо лице автоматично не могат да изключат съответните лица от получаването на средства. Собственикът, ако поддържа земеделската земя в добро състояние, има право да поиска средства от европейските фондове и е, Европейската комисия няма някакви специални компетенции по въпроса. По-скоро националните органи трябва да е, проверят дали има нещо необичайно в начина по който се е, обработва земята или се отдава под аренда. Има много бенефициери е, на преките плащания, които получават повече от 100 000 евро на година от 2015 година насам. Разгледахме тези данни в подробности относно преките плащания. Няма някакви разминавания между 2015 и 2017 около 40 допълнителни бенефициери открихме между 2015-2017. Относно развитието на селските райони, тенденцията е в обратната посока. Около 400 бенефициери, по-малко през 2017, сравнение с предходните години. Относно развитието на селските райони, нивото на грешки е много високо и то беше докладвано от Словакия. Редица одити сме провели в тази насока в Словакия. Едни и същи проблеми. Открихме същи проблеми, които бяха открити от словашките одитни органи. Проблеми има с процедурата по подбор и с обществените поръчки такива проблеми в другите държави членки. Те са свързани с прозрачността, нотифицирането на обществените поръчки, критериите за подбор и така нататък. Има проблеми, които проистичат от сложността на законодателството за обществените поръчки. Повечето от държавите членки, които посетихме, имат такива сходни проблеми. В Словакия не открихме да а, има проблеми, които да са по-сериозни, отколкото в другите държави членки. 22 посещения сме осъществили през последните години. Не сме открили нещо, което да посочва, че има корупция или някакви неправомерни действия. Ние не открихме нищо необикновено, за разлика от Олаф. Словашките органи ам, ни предоставиха много информация. Тази информация е прехвърлена към Олаф, така че да може да проведе разследването. ГД селско стопанско не може да се занимава с проблеми свързани с корупцията или злоупотребите. Господин Явор спомена, че трябва да упражняваме повече контрол и трябва да видим дали контролните механизми са достатъчно стриктни. Контролните механизми, които действат в момента, са прияти от законодателите. Винаги има проблем с това да се намери правилния баланс по отношение на контрола. Контролът да е, е стриктен от една страна и от друга страна той да не представлява голям товар за бенефициарите. Понякога ни критикуват, че проверките са много стрикни и държавите членки разходват много средства за упражняване на контрол по разходването на средствата, свързани с ОСП Проверките са за обикновените бенефициери. Ако а, има опити да се заобиколи законодателството и да не се спазват правилата, то е трудно да се приеме законодателство, ам, което да противодейства на такъв тип а, проблеми. А, за съжаление, по-скоро тенденцията е да се наказват останалите. Ам, добросъвестни бенефициери с още по, по-строги правила. Така че правилата, с които разполагаме в момента, са достатъчно добри. Благодаря. Вие подсилихте моя кошмар. Вие казахте, че имаме една легална система. Има национални пробойни, които се използват целево и ще трябва да работим по този въпрос допълнително. Благодаря ви за информация, която ни предоставихте. Ще се видим отново, защото има някои аспекти, които трябва да проучим по-добре. Наистина ще е от полза, ако полицейските органи могат да ни кажат в коя област точно е работил журналиста. Получили са много документи а, и ще е добре да се знае ам, точно ам, по кои фондове е работил журналиста. От сега има думата представителя на ГД Правосъдие. Аз нямах намерение да вземам думата. Нямате ли какво да кажете? Да, ние, разбира се, се запознахме много внимателно с доклада. Благодаря ви за него. Искам да обърна внимание на факта, че Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия в рамките на Европейския семестър прави оценка на състоянието на правосъдната система в Словакия. През 2016-2017 бяха направени две препоръки за подобряване на ефективността на правосъдната система. Те бяха утвърдени от съвета. Доклада, публикуван на 4 март, отново посочва че има негативно възприятие за независимостта на правосъдната система в Словакия. Това е посочено и в вашия доклад възоснова на срещата ви с заинтересовани страни. Комисията също обръща внимание Относно срещите в Министерство на правосъдието, аз искам да кажа, че ние внимателно следим отношенията с съвета на Европа и внимателно проучваме докладът, който беше публикуван в края на месец февруари. От ГД Вътрешни работи, моля имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Докладът ви показва, че моментът е много важен. Както каза и колегата от Генерална дирекция правосъдие, че ние внимателно следим действията за борба срещу корупцията в Словакия. Вие, че вече беше споменат доклада на ООН за борба с корупцията. Освен това, вече 5 години имаме опит в рамките на европейския семестър и всяка година провеждаме посещения в страната, за да проведем среща с властите там. Има някои системни проблеми, които сме поставили. Правим кратък анализ на всичко това в рамките на семестъра. тъй като разполагаме с малко място, но имаме също и конкретни препоръки към страната. Благодаря, че ми дадохте думата. Аз също искам да направя няколко а, неща във връзка с това, което беше казано от представителите на Генерални дирекции правосъдие и вътрешни работи. Посещението на нашата делегация беше организирано с много кратко предизвестие в контекста на проблемите, които се констатират в много държави. Имаме механизъм за наблюдение на спазването на правата на човека в рамките на комисията Либе. В доклада се обхващат доста въпроси, свързани не само с основните права, но и с някои твърдения за корупция. По основните права, това, което е посочено, не се отнася само за Словакия. Това е във връзка с казаното Генерална дирекция правосъдие. Ние сме поставили много от тези въпроси пред Министерството на правосъдието. Срещите бяха много подробни. Сигурно госпожа Гресле ще се съгласи с мен, че има много повече детайли, свързани с това посещение, отколкото са отразени в доклада. Докато докладите, които се изготвят, дават една по-обща представа за състоянието на правосъдната система, на медиите и прочее. Но всичко това са въпроси, които не са конкретни само за Словакия. Явор вече спомена а, въпросите, свързани с свободата на журналистите. Сега, след като сте запознали с доклада, опитайте се да а, установите къде Европейския съюз може да даде добавена а, стойност по свободата на журналистите, е необходимо да помислим за осигуряване на закрила на подаващите сигнали за нередности. По отношение на правосъдните процедури, ние имаме други регулаторни правомощия. и можем да анализираме какъв напредък е постигнат в правосъдната система в отделните страни. Имаме агенция, имаме и други начини, по които можем да подходим. Ние проведохме много детални срещи с министерства, с представители на полицейските сили. Имаме много детайлни протоколи от срещите. И е много трудно на тази кратка среща днес да повдигнем всички въпроси. господин Явор говори за журналистите и действително ще предприемем последващи действия. Но искам да подчертая отново, че някои от тези въпроси не се отнася само за Словакия. Що се отнася до журналистиките, ние трябва да дадем своя принос. И комисията Либе много внимателно ще е, следи как се развива свободата на медиите, свободата на журналистите. Ние ще работим съвместно с КОНТ, тъй като имаме някои общи инструменти, които можем да използваме за борба срещу корупцията. Някои от тях бяха споменати от госпожа Гомеш. И аз предлагам на колегите да да имат предвид, че ние засегнахме накратко всички тези въпроси. Госпожа Бенова каза, че след посещението ни има развитие на нещата и то доста динамично. И така разполагате с доклада. Посочен е приносе на двете парламентарни комисии. Сега трябва да видим как да процедираме от тук нататък. Въпроса за журналистите е, беше повдигнат и какво можем да направим повече в тази област. Делегацията поставяше въпроси, правеше препоръки винаги, когато смяташе това за необходимо. Ние поискахме да се създадат съвместни разследващи екипи. Това е в интерес и на страната, и на Европейския съюз. Така че ние дадохме своя принос. Ние бяхме една много дисциплинирана делегация, според мен. Искам да благодаря за проявената дисциплинираност. Въпреки, че заседанията бяха доста трудни в една страна, която се намираше в сложна ситуация. Могат да бъдат извлечени полуки и те могат да са полезни за всяка от комисиите. Ние ще продължим да работим по някои от тези въпроси. Някои ще бъдат по-видими, отколкото други. Например, въпроса за журналистите може би ще получи приоритет. Да, Комисията по бюджетен контрол ще се занимае допълнително с, европейските фондове. Март е най-лошият месец за нас, защото тогава трябва да гласуваме всичките 52 доклада, свързани с обжаването отговорност при изпълнението на бюджета. През април, може би, ще имаме възможност за да се занимаем отново с тези въпроси. Защото тази страна има нужда от това да се занимаем с тези теми. Ние искаме да окажем подкрепа на страната, за да се справи с тези трудности и ние е, трябва да внесем яснота за европейските данакоплатци. Не искам а, нещата там да продължават така, а, както в а, този случай. И така, закриваме заседанието и утре ще се видим отново в 9.30 в същата зала. Приятна вечер и благодаря ви за участие. За участието закривам заседанието.